Скъпи колеги, вие всички най-вероятно желаете тази вечер да се приберете и малко по-раничко от дома, затова няма да се бавим. Започваме веднага с заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Е, раздаден ви е проекта на дневен ред. Е, до този момент не са внесени е, предложения за изменения. Така че е, ще следваме дневния ред. Е, приемам, че го приемате. Е, знаете какъв е езиковия режим. Предупреждавам, че директно се излъчва по вебстрим заседанието. И започваме направо с следващата точка, а именно тристанните срещи, къде е, докладчика, Не го виждам. Не знае дали е, все пак не трябва тогава да изтеглим точка четвърта първо. Колегата Вон е тук. Тогава давам думата на Дерек, т.е. Е, първо ще разгледаме точка четвърта. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за това, че в крайна сметка първо ще се разгледа моят доклад. Ние вече сме провеждали дискусии и обмен на мнения във връзка с схемите за гаранция за младеща. И е изключително важно да обсъждаме периодично тази много важна тема за Европейския съюз. От първата дискусия по доклада бяха внесени 79 изменения от различни колеги. Сега се опитвам да оформя компромисните предложения на базата на тези 79 изменения, внесени от колегите. Предполагам, че към средата на септември ще мога да представя компромисните предложения. Колегата Санчес Нира не е тук. Е внесъл изменение 17, което е много съществено. Има доста данни и цифри във връзка с заетостта на младите хора в Европейския съюз, млади хора, които са участвали в схемите на гаранцията за младеща. Всички е, подобни предложения естествено са добре дошли и изобщо всякакви предложения за изменение, но специално е, изменение 17 ми се струва много важно. Е, как точно е, най-добре да се използват средствата по схемите за гаранцията за младеща? Това са въпроси, на които са се спряли много от е, колегите, които са внесли предложения е, и по този начин ние ще можем да е, включим и опита на държавите членки по различни е, причини в някои случаи нещата се развиват е, доста бавно. Е, има и обективни причини, които се отразяват неблагоприятно, но все пак има и много възможности за подобряване на положението. Колегите се спират и на възможността за така да се каже, един смесен подход по отношение на схемите за е, гаранцията за младеща е, на европейско равнище. Ние при първия обмен на мнения обърнахме внимание на факта, че е, схемите трябва да бъдат е, е качествени. Е, младите хора не е, желаят непременно да бъдат включени в работа, която не ги интересува и в е, е, схеми, които в крайна сметка ни им предлагат истински възможности за е, квалификация и за е, заетост на съответното равнище. Така че това е изключително важен аспект според мен и би трябвало да обърнем особено внимание в е, доклада на този аспект на качеството. Като се има предвид рамката на качеството във връзка с е, схемите от е, гаранцията за младеща е, трябва да се постараем на базата на направените анализи да се опитаме да подобрим качеството. И именно на качеството са посветени и редица изменения, които колегите са внесли. Струва ми се, че е, естествено на базата на тези изменения ще се опитаме да дефинираме по-добре е, какво разбираме ние под качеството. Е, има и държави членки, които все още не могат е, добре е, и достатъчно бързо и качествено да прилагат схемите на младежката гаранция. Има предложение за това да ги опоменем съвсем точно в доклада, за да ги порицаем аз не съм абсолютно сигурен, че това ще бъде един е, ефективен и подходящ подход, но е, ще трябва да поговорим по тези въпроси. Ще започнем на 18 е, септември, естествено, с обсъждането на компромисните предложения, но преди това ние ще се срещнем с докладчиците в Сянка, за да обсъдим е, възможните компромиси предварително Но повтарям отново това, което вече казах в началото, че специално искам да подчертая важността на изменение 17. Според мен благодаря и на колегата, който го е внесъл. Благодаря ви. В момента няма заявки за изказвания, така че можем да приключим с тази точка от дневния ред. На 25 септември е, ще, е, ще продължим е, отново с темата. А сега преминавам вече към точка трета. Отчет пред комисията на бюджетния контрол е, относно тристранните срещи. Е, две тристранни срещи бяха проведени, е, сега вече се готвим за третата. Е, има и съдокладчик от Комисията по бюджета. Аз го поздравявам много сърдечно. Ще се постараем да работим експедитивно, за да преминем към преговори. И сега ще дам думата на съдокладчика от бюджетната комисия. Ричард има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на съдокладчика ми. по съвместните си комисии можете да кажете, че вече, вече знаете, че а, три заседания на тройн на тристранния диалог се проведоха за обсъждане на финансови регламент. А, ние постигнахме толкова напредък, колкото беше възможно а, и започнахме с това да а, очертаем спорните въпроси. От самото начало искам да кажа, че първоначалната цел беше да се завърши а, работата през есента, преди края на октомври за предпочитане. Но мога да ви кажа вече, след а, двете а, ни заседания а, минахме през 60 члена, а има още 280 члена от текста. Виждате колко е голям, показвам ви. Надявам се да ги привършим през а, е, в сряда по време на заседанието, но все пак има много работа и затова трябва да благодаря на е, екипа и най-вече на моята съдокладчица е, госпожа Гресле, която върши една чудесна работа. Редица елементи има, по които имаме съгласие с другите институции. Това е чудесно, но има други моменти, в които имаме леки езикови а, несъгласия, по които ще трябва да поработим, но от друга страна има и някои много сериозни, големи въпроси, а, по които няма съгласие, няма разбирателство между парламента, комисията и съвета, особено а, с съвета. Ето защо сме отложили тези въпроси а, за обсъждане малко по-късно. Струва ми се, че от самото начало има два момента, в които трябва да се концентрираме. На първо място, времевата рамка за цялото това усилие. Много сме надоволни. Ние в самото начало казахме, че искаме това да бъде амбициозна задача, да се, опитваме, да се опитаме да свършим работата на време. А, на второ място сме надоволни от реакцията или по-скоро действието от страна на комисията с това как ни докладва обратно или коментара, който прави по това, което е постигнато като съгласие или не. така че и трите страни да разглеждат един и същи текст, да са на едно и също място, що се отнася по различните въпроси. Мисля, че това е елемент, който си заслужава да бъде преразгледан малко повече в бъдеще, да се поработи така, че да действа по-добре. Междувременно, отлагаме и разпределяме някои въпросите към докладчиците в сянка. Но моят коментар тук би бил, че макар да сме свършили много до момента, има и много още работа и ще се опитаме да постигнем всичко това в рамките на календарната година. Благодаря. Благодаря. Искам да добавя нещо. Наистина има повече отворени въпроси, отколкото неща, по които се съгласихме. Би било хубаво, ако отворените въпроси да бъдат третирани от представителите на комисията с, 20, с 61 член продължаваме на следващата тристранна среща в сряда. Но въпроса за е, трансферите, за вътрешните собствени ресурси, за сроковете, всички тези неща са се отворени и могат да са повод за раздор. Ние обаче ще защитаваме интересите на парламента, така както те са заложени

кои неща предстоят да бъдат обсъдени. Това е нашия доклад към вас. Имате ли коментари, колега? колеги? Или пък въпроси? Няма. Добре. В такъв случай преминаваме нататък. Казахме, че ще гласуваме всъщност трябва да гласуваме след известно време, след около половин час, но ако може да гласуваме сега, може и сега да гласуваме. Става дума за регламента за Евроюст. Можете. Добре, нека гласуваме за Евроюст. Това е точка 5 от дневния ред. Четвърта вече разгледахме, така че ако обичате, използвайте електронните си карти за гласуването. Имаме едно становище от правната комисия извинявайте, не от правната, а от комисията по промишленост има 43 изменения. Започваме с 42 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърлено 43 за. Против. Въздържали се. Прието 44 е покрито. 45 за. Против. Прието. Първо за, против, прието. Две за, против, прието. Четири шесто за, против, въздържали се. Нека проверим, колеги. Und das ist angenommen. Aufgelehnt. Entschuldigung. Отхвърлено е. Извинявайте, не видях. Отхвърлено е. Помислих, че е прието. Отхвърлено. Четиридесет седмо за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 48 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 49 за. Против. Въздържали се. Прието. 50 с устно изменение. Не вижда възражение за, против, въздържали се, прието. Другите пада. Преминаваме към 53-то за, против, отхвърлено 54 за, против, въздържали се, прието 55-то за, против, въздържали се, отхвърлено 56-то за, против, въздържали се, прието. Трето за, против, въздържали се, Нека проверим, моля. Проверка на трето. Край на гласуването. Прието е. Четвърто за. Против. Въздържали се прието. 57 за. Против. Въздържали се отхвърлено. 58 за. Против. Въздържали се отхвърлено. 59 за. Против. Въздържали се отхвърлено. 60 за против, въздържали се, отхвърлено 61 за, против, въздържали се, отхвърлено 62 за, против, въздържали се, отхвърлено 63 за, против, въздържали се, отхвърлено 64 за, против, въздържали се, отхвърлено 65 за, против, въздържали се, отхвърлено 5 за, против, въздържали се, прието 66 за, 66-то. Да гласуваме ли трябва? Разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, отхвърлено. Втората част за, против, въздържали се, прието. Шесто за, против, въздържали се, прието. 67 на две части. Първата за, против, въздържали се, прието. Втората за, против, въздържали се, отхвърлено. на две части за, против, въздържали се, отхвърлено. Втората част за, против, въздържали се, прието. 70 пада, 71 за, против, въздържали се. 72 за, против, Прието 73 за, против, въздържали се, отхвърлено 84 за, против, въздържали се, отхвърлено 75 за, против, въздържали се, отхвърлено 7 за, против, въздържали се, прието 8 за, против, въздържали се, прието 9 за, против, въздържали се, прието 10 за, против, въздържали се, прието 10 76 за, против, въздържали се, отхвърлено. 77 за, против, въздържали се, отхвърлено. 78 за, против, въздържали се, отхвърлено. 79 От 79 до 86 на блок. За, против, отхвърлено. 11 за, против, въздържали се, прието. 87 пада, 88 за, против, раздържали се отхвърлено. 89 до 96 за, против, въздържали се, прието е. 12 пада. Не, не пада. 12 за, против, въздържали се, прието. Не, не, извинявайте, 12 пада. 97 е покрит от предишните. 98 за, против, въздържали се, отхвърлено. 99 на две части. Първата за, против, въздържали се, отхвърлено. Втората за, против, въздържали се, прието. 100 за, против, въздържали се, прието. 13 за, против, въздържали се, прието. 101 за, против, въздържали се, прието. 120 и 103 за езикови е, промени, 104 за, против, прието, 105 за, против, въздържали се, отхвърлено, 106 за, против, въздържали се, отхвърлено, 107 за, против, въздържали се, прието, 108 за, против, въздържали се, прието, 109 за, против, въздържали се, прието. 110, 111, 112, едно гласуване за, против, въздържали се, отхвърлено. 113 за, против, въздържали се, отхвърлено. 14 за, против, въздържали се, прието. 15 за, против, въздържали се, прието. 16 за, против, въздържали се, прието. 114 за, против, въздържали се, прието. 115 за, против, въздържали се. 115. Проверка на 115. Край, край на гласуването. 116 за, против, въздържали се, отхвърлено 117 за, против, въздържали се, отхвърлено 118 за, против, въздържали се, отхвърлено. 17 за, против, въздържали се, прието. 119 за, против, въздържали се, прието. 18 за, против, въздържали се, прието. 120 за, против, въздържали се, прието. 19 за, против, въздържали се, прието. 121 за, против, въздържали се, отхвърлено. 122 за, против, въздържали се, отхвърлено. 123 са, против, въздържали се, отхвърлено. 124 са, против, въздържали се, прието. 125 за, против, въздържали се, прието. 20 за, против, въздържали се, отхвърлено. 21 за, против, въздържали се, отхвърлено. 22 за, против, въздържали се, отхвърлено. 23 за, против, въздържали се, прието 24 за, против, въздържали се, прието 25 за, против, въздържали се, отхвърлено 25 е отхвърлено, 26 за, против, въздържали се, отхвърлено 27 за, против, въздържали се, прието 28 за, против, въздържали се отхвърлено, 29 за, против, въздържали се отхвърлено, 30 за, против, въздържали се, прието. 31 за, против, въздържали се, отхвърлено. 32 за, против, въздържали се, отхвърлено. 33 за, против, въздържали се, отхвърлено. 34 за, против, въздържали се, отхвърлено. 35 за, против, въздържали се. Проверка на 35-то, моля. Край на гласуването. Отхвърлено е 36 за, против въздържали се, прието 37 за, против въздържали се, прието 38 за, против въздържали се, отхвърлено 39 за, против въздържали се, отхвърлено 40 за, против въздържали се, отхвърлено 41 за, против въздържали се, отхвърлено. И сега Гласуваме целия текст на становището. Моля, гласувайте електронно. Извинявайте. Грешка, казва председателката. Не, няма нужда да гласуваме тайно. А моля ви, гласувайте още веднъж. Объркахме тук нещо. Още една карта, още две. 15 на 1, един против. Прието е, прието. Благодаря ви. Сега, какво направихме? За да разберат всички. Много е важно, че имаме този резултат, защото така задаваме новия новия ландшафт в законодателството. Имаме две възможности. Или е, да акцентираме върху държавите членки и нищо да не се случва както до момента, или да изберем европейския път, което и направихме. Имаше много гласове, които казваха е, изберете не европейското равнище, не европейския път. Това щеше да бъде грешка. Много съм доволна, много съм щастлива от това, което се случи в момента. Комисията има важна роля – Комисията често не взема предвид е, докладите от Либето, защото това, което се случи в момента е много важно. Искам всички да го разберат. Европейската прокуратура, според доклада на Либе, не би трябвало да задава дневния ред. И ако това се случи, ако Европейската прокуратура трябва не трябва да се среща даже веднъж месечно с шефа на Евроюст. Това беше предвидено, еми тогава чудя се как ще върви напред сътрудничеството. Всичко това бе преодоляно сега. Радвам се за това. Надявам се Комисията по вътрешни работи сега да промени мнението си. Поне работих, говорих с докладчика и се надявам нещата да потръгнат в правилната посока. Ние се съсредоточаваме и залагаме много върху сътрудничеството. Сега имаме около 15 на минути до 30 минути, докато дойде комисар Хан. Сега може да преминем към освобождаването от отговорност. Давам думата на съвета веднага. Колегас, ам... Колеги, Мисля, че е доста ясна и просто ще бъде работата по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 общ бюджет на Европейския съюз съвет и Европейски съвет. Има известен нов момент все пак, а именно, че госпожа Гресле, както и аз самия, се свързахме с съвета и с а, другите партньори с идея да подготвим някакъв а, доклад, нещо като бяла книга, за да се подобрят отношенията на съвета и парламента в това отношение да се очертаят спорните въпроси. Ясно е, че е, парламентът отговаря за освобождаването от отговорност. Съветът дава становище за освобождаването на, от отговорност, но трудната част, пипкавата част от години наред е, че нямаме обмен на информация, нямаме комуникация за разлика от е, работата ни с другите институции по освобождаването от отговорност. Така че след освобождаването на отговорност през април а, и гласуването в пленарна сесия, аз започнах работа заедно с другите докладчици в Сянка и трябва да кажа с отличната подкрепа на секретарията. Така че подготвихме предложение, работен документ с цел да се очертае положението. Три заседания проведохме с отворен градивен диалог и успяхме да подготвим текст с подкрепата на всички други групи и той ще е основата за споразумението и съгласието. Това е подкрепение от различните координатори тук в заседанието, така че това е което имаме в момента. Проект на текст. Следващия момент, следващия етап. И това искам да го оформя като молба към координаторите на другите групи. Комисията по контрол на бюджета да предложи текста да бъде след това той е подкрепен от другите групи. Молбата ми е към координаторите да окажат известен натиск на а, ръководителите на групите, за да може колкото може по-скоро да бъде дадена от тях зелена светлина, да се надяваме до края на този месец, което означава, че на председателски съвет, ако се приеме текста, той след това може да бъде предаден на съвета. Между време Ингиборг и аз госпожа председателката и докладчика в мое лице. Ще продължим да работим с генералния секретариат на съвета, за да можем да усетим как ще се по приеме нашето предложение. След това ще го гледат на Корепер и това, да се надяваме, ще постави край на дългите години конфликт между съвета и парламента и по този начин взаимоотношенията между тези две зрели институции ще бъдат, ще стъпят на много по-стабилна основа, а именно съвета ще спази нашето право да получаваме информация. Както казах и преди това, и ще го кажа и със следващия доклад, всичко това, което казвам в момента не е утвърдено окончателно, така че в момента не мога да ви, да искам от вас да одобрите освобождаването от отговорност. Следващия проект от доклад остава. Продължава и в него да, остан, да стои този въпрос не, не е решен. Дали трябва да дадем освобождаване от отговорност. Някои от параграфите в е, този доклад се отнася до по-конкретните въпроси, които ще използваме, за да покажем на съвета, че от една страна е, ценим желанието им да се подобри обмена на информация, но в същото време изражаваме съжаление, че в настоящата процедура за освобождаване от отговорност е, остават доста слаби моменти. Няма да го цитирам подробно. Вие имате текста, но все пак в точка 6, във втория доклад, говори за едно подобрение, което вече сме утвърдили в взаимоотношенията между парламента и съвета за първи път. Съветът предоставя годишни доклади за дейността на парламента това е знак за напредък. А във втория доклад говорим и за доклада, който аз споменах. А именно идеята ни да се изпрати текста а, на а, съвета на председателите. Това е в а, седма точка, седмия абзац, после в 11 Виждаме от една страна Основното послание на първата част на абзаца е доста положително, че новите насоки са публикувани през 2015 година и това трябва да бъде последвано от практични действия. Но втората част не е толкова ясно. Там казваме колко съжаляваме, че съвета продължава да не публикува правила. Това отношение. Подобен е коментара и за 12-та точка, където изразяваме съжаление, че съвета все още не е включил регистър за прозрачността в този е, смисъл. И въпросът към съвета за това дали ще има подробни указания за противодействие на корупцията и как се Е, подготвя политиката в структурите на съвета в това отношение. Параграф 18 където отново споменаваме, че продължаваме да съжаляваме, че съвета продължава да не дава отговори на писмените ни въпроси. Така че, ако а, съвета може да одобри а, Проект от текста в Корепер, това ще ни е, помогне да стигнем до малко по-зрели взаимоотношения с съвета, що се отнася до освобождаването от отговорност. Надявам се, че ще постигнем успех в е, това усилие и знаете, е, колегата Сандер отдавна участва в тези тр- трудни процеси. Тя отдавна се занимава с тези а, теми и а, смятам, че ще. Благодаря. Благодаря за това, че продължавате. Ние ще продължаваме също в тази насока. Ще дадем текста на председателския съвет. Господин Штиховски иска думата и госпожа Ела Сендер. Благодаря, Барт, за чудесната, чудесното представяне на а, това досие. Обеден съм, че сме регистрирали голям напредък в това отношение и съм доволен, че след 3 години в Европейския парламент мога да кажа, че нашите взаимоотношения с съвета бяха добри, бяха доста лоши, а сега виждаме напредък. По параграфи 17 и 11 има напредък, но докато не постигнем споразумение, което да бъде достатъчно конкретно, няма а, повод за радост. От името на НП аз няма да подкрепя освобождаване от отговорност а, за тази институция, ако тя не е прозрачна. И за да бъде прозрачна, трябва ясни правила. Знаем, че има проблеми с новата сграда, която се а, построи. А, няколко пъти се увеличи бюджета, дори Инги се опита да научи каква е реалната цена за строежа и за изграждането и всички тези допълнителни разходи, които все се добавяха, а така и не получихме отговор. Ето защо смятам, че трябва да накараме съвета да общува по тези важни въпроси. Когато и има някакви публикации за скандали в Европейския съюз, те винаги са за сгради. Сгради на Европейския съвет и ние трябва да можем да а, обясним на нашите гласоподаватели а, каква е цената на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, госпожа Аяла Сендър. Sí, muchísimas gracias, presidenta. Sí, yo agradecerle también al colega Staes. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на господин Стас за изключително усилената му работа като докладчик. От години тази тема и това досие е все по-сложно и все по-трудно ни става да си свършим работата по него. Въпреки, че понякога има и хора от другата страна, които се опитват да ни помогнат, но а, трябва все пак да получим зелен светлина. Така че по а, самото освобождаване на отговорност нашата позиция остава отворена. И искам да попитам господин Стас дали може да ни каже максимално ясно дали смята той самия, че съвета ще успее да покрие условията, за да се е, даде освобождаване от отговорност за 2015 през тази година. Трябва да знаем доколко има е, воля от другата страна и си спомням, че генералният секретар, който беше а, все пак а, ръководител на делегацията от тяхна страна, а, все пак имаше добра воля, но искам да попитам дали той смята, с оглед на промените в цялостната а, рамка, не говоря за господин Стаса, за комисията дали той смята, че благодарение на неговата работа ще може да ни даде е, ясна представа дали ще може да ни даде зелен светлина. Просто ако може да поясни. Иначе ще продължим да се опитваме да подобрим обстоятелствата, но ако тези подобрения не бъдат прияти, това означава, че няма да има окончателен напредък. Така че това искам да попитам господин Стас. Какво мисли той, че ще се случи, защото иначе а, набираме много а, неприятни а, усещания между двете институции. Да, въпросът за добрата воля, а, това малко опира до е, това всеки да прави каквото си иска. Господин Стас, е, за обобщение. Господин Стас, да, благодаря, госпожо председател. Госпожа Сандерман попита нещо, ще се опитам да дам отговор на нейния въпрос. Чувствам се задължен да го направя, защото тя е на седмо място от най-влиятелните депутати в Европейския парламент, доколкото прочетах тук една статистика, така че ще трябва да й отговоря. Мисля, че отговорът на вашия въпрос е доста ясен. Добра воля или не, не е достатъчно. Наистина, създаде се добра воля, ние се постарахме максимално, подготвихме неформален документ, работен документ. Радвам се, че чувам, че ще отиде този тест към съвета на председателите, но сега е момента малко да ускорим скоростта, да помолим нашите председатели да действат максимално бързо и да кажем на съвета. Ето това е позицията на парламента за освобождаването на, от, от отговорност. Това са основните принципи, по които трябва да работим от тук нататък заедно иска ми се една неформална среща да а, организираме с председателя на а, Комисията по бюджетен контрол. Така че да усетим доколко има готовност от страна на съвета, доколко има а, възможност за действие или просто си губим времето. Това е нещо, което ще трябва да удостоверим. С информацията, с която разполагаме до момента, освобождаването от отговорност а, с изпълнение, за изпълнението на бюджета за 2015, мисля, че трябва да държим на това, което сме държали до сега, това, което сме правили последните 7 години и това е да кажем, че няма достатъчно информация за да дадем освобождаване, да одобрим освобождаването от отговорност. Така че ако съвета приеме идеята за това работния документ да се приеме на Корепер, това за нас ще бъде достатъчна индикация, че може да се освободи от отговорност. Ние обаче не сме получили информацията и ми се струва, че можем да дадем възможност за моя последовател, който е докладчик за следващата година, да работи в съвсем различни условия, да може да получава ефективно информация, да се задават въпроси, да се отговаря на тези въпроси, начин по който се работи с всички други институции, с комисията, с другите агенции. Нещо, което обаче не се случва до момента с съвета. Така че смятам, че а, преимуществото, което имаме е, че освобождаването от отговорност а, е заложено в програмата на пленарна сесия, което ни дава известно време до октомври. Така че ще видим как до тогава ще се държи, ще се държи съвета, дали ще искат някой параграф да изменят, дали ще приемат текста, но като докладчик, ако трябва да съм директен, в момента не можем да одобрим освобождаването от отговорност на този етап. Благодаря. Приключваме с тази точка и сега преминаваме към точка 6. Приветствам комисар Хан. Той отговаря за политиката на съседство.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 работихме по политиката на добросъседство. Сега очакваме от вас повече информация. Работихме и с посланниците. Виждаме, че посланниците във вашия доклад не докладват за проектите точно така, както ние очакваме. Чудесно е, че сте сред нас. Очакваме от вас повече информация. Благодаря. Аз имам текста подготвен на английски, така че позволете ми по изключение да прочета изказването си на английски. Но предварително искам да кажа благодаря за интереса и на второ място чудесно е, че вие наистина отивате в страните и виждате какво се случва. Това беше и първоначалната идея на това обсъждане, да обменим информация. Много дълго работехме да се осъществи тази среща. Все не ставаше, но, но аз работя с удоволствие с вас. Много е важно да, обяс... да говорим за нашите общи предизвикателства, това, което на мен ми е трудно в моята работа, да виждаме какви са трудностите, защото става дума в крайна сметка за средства, средства, които понякога не се използват както трябва. Важно е да знаем до каква степен действаме ефективно, в как, до каква степен разходваме средствата ефективно. По тази точка искам да говоря с вас. Главно за това днес. Важно е да се разбираме, важно е да знаем, какви са нашите подходи, какви са нашите интереси и да знаем къде се срещаме. Да знаем и какви са нашите трудности и какви са ни ограниченията. Днес имаме възможността въпреки че не сме в процедурата на освобождаване от отговорност, може въпреки това да говорим за някои неща, няма да се повтарям, така че тъй като времето, времето е напреднало, ще премина към моето изказване на английски. И, госпожо председател, с интерес очаквам последващата дискусия. Е така, като говорим за целия политически контекст, би било хубаво да говорим за общата, общите приоритети, приоритети за, нашата, за политика на добросъседство и разширяване до периода 2020 година. В момента правим междинния преглед. Тези обмени на мнения са много важни за нас, защото така знаем как да прилагаме нашата политика, така знаем как да използваме по-добре фондовете на Европейския съюз като политическо средство. Искам да започна с декларацията за добронамереност и за одитите на изпълнение. През 2015 година Съдебната палата изп... изпрати критика за по отношение на високото ниво на грешки. Остатъчното ниво на грешки в момента включва и непреките управления на бенефициентите. Искам да ви информирам, че нивото на грешки беше под 1%, което е под прага на същественост от 2%. Резултатите потвърдиха нашата политика и нейната прав... право... И, и, и, и факта, че се движим в правилната посока. По отношение на Одитите на изпълнението бяха разгледани някои отделни страни и миграцията. Ние сме убедени, че нещата могат да се, че средствата могат да се разходват по-добре и има определени препоръки в този смисъл. Тези препоръки стъпват на поуките, които сме си извели от проведените до сега програми. Искам и да коментирам върху това, което каза Сметната палата последния път, когато имахме одит на изпълнението, имаше забавяне в изготвянето на доклада и в неговото обсъждане, така че наистина конкрет, конкретните последствия се виждат. Тогава нещата бяха по-ограничени. Така че важно е, когато нещо се свърши, доклад да бъде направен веднага. Сметната палата в този смисъл реагира много положително. В този смисъл искам да дам един пример. Примера за Тунис, примера за доклада за Тунис, който бе издаден от Сметната палата миналата седмица. Сметната палата казва, че средствата са разходени по демократичен и прозрачен начин и подпомагат развитието на страната след, след революцията. Тунис би бил един добър пример да помислим за това какви са, пре, какви са предизвикателствата в тези страни. Ние всички знаем, че трябва да подкрепяме демократичното развитие на страните, но има възходи, има спадове в това развитие и това е, това е предизвикателство за нас, предизвикателство при поставянето на целите ни. В този одит Сметната палата идентифицира и начини на, на работа, например укрепване на фокуса на нашата помощ. Комисията работи с тунисийските партньори, за да укрепи повече въздействието на нашето сътрудничество. Сметната палата излезе с определени критики към целеполагането ни. В обобщение мога да кажа, че що се отнася до одита на изпълнението, е, трябва да намерим баланс между одита на изпълнението и одита на резултатите. Какви искаме да са резултатите? Трябва да има до, добър контрол. В същото време, в много от тези страни, в които работим, има голяма несигурност. Вие също сте видели трудните обстоятелства, при които работим в тези страни. Трябва да се поемат рискове, трябва да има различен набор от мерки. Най-голямата грешка е да не правим нищо. Например, по отношение на миграцията. Това е един добър пример за предизвикателствата, пред които сме изправени и начинът по който действахме. Не всяка мярка е ефективна и успешна, но когато сме изправени с непредвидени, безпредседентни начини, по които се случва миграцията, то тогава ние също трябва да реагираме по, по адекватния начин. Не може да сме, да кажем, че не сме правили грешки. И особено при последващата оценка се вижда, че някои от мерките не са толкова ефективни, както други мерки. Но по отношение на инвестициите съм сигурен, че миграцията ще остане а, важна тема. Това, което видяхме през последните 2-3 години, беше много важно за нас, за да разберем как да се справим с проблема и в бъдеще. И така, сега ще премина към политиката на разширение и добросъседство. Става дума за втората част на периода, т.е. 2017 и 2020 година. Това са програми, които се фокусират върху стабилизацията, видимостта и гъвкавостта и върху повече проекти с по-голямо въздействие. Искаме нашия съюз да стане по-видим, да имаме по-добри резултати. Що се отнася до политиката за добросъседство, отговорността за програмите се увеличила. Това ще бъде нашата политика и в бъдеще. Що се отнася до планирането, мога да кажа, че ще продължим да се съсредоточаваме върху стабилизацията на нашите партньори. Да се справим с първопричините за миграцията и за несигурността, това е важно. Това ще е въпрос на бъдеща стабилност. Това е основата на нашия подход. Източните ни съседи ще има среща на върха с нашите партньори от изтока през ноември. Работим с Грузия, там имаме успех и виждаме вече първите резултати. Имаме визова либерализация с Грузия. Имаме споразумение за асоциация с Украина. То ще влезе в сила тази месец. Младеща е основният двигател на нашето сътрудничество. Що се отнася до сигурността? Е, трябва да кажа, това е много важен сектор както по отношение на източните, така и на южните ни съседи. Трябва да задълбочим сътрудничеството си с тези партньори. Програмата ни до 2020 година включва помощ и стратегия за комуникация, която ще цели увеличаване на нашата видимост. Помощта Предприсъединителната помощ също има своите акценти. Те се основават на ясните условия за присъединяване. По принцип, аз съм сигурен, че може да отбележим напредък в нашата политика, като надградим на положителната инерция. Но трябва да сме реалистични по отношение на перспективите на страните за членство. В наш интерес е да действаме разумно и предпазливо. Що се отнася до Турция, ние сме много загрижени от ситуацията в страната, особено що се отнася до политическите критерии, които се влушават. В този смисъл не може нещата да продължават както до момента. Като страна кандидат, Турция е- се загласила е съгласила да постигне високите стандарти на Европейския съюз. Ние трябва да защитим нашите ценности. Диалогът остава отворен. Има политически и економически мерки за обмен. но не може да загърбим това, което се случва в страната. Тоест, предприсъединителната помощ за Турция не е празен чек, има условия. ще се трябва да има реформи, да няма уволнение в съдебния сектор. Това е контрапродуктивно. На второ място, аудитирахме фондовете по отношение на подпомагане на гражданското общество, образованието и неправителствените организации. Една трета от присъединителната помощ отива за този сектор. Направихме преглед за предприсъединителната помощ към Турция. Докладът ще излезе следващата седмица. Уважаеми депутати, това беше кратко кратък преглед на нашите приоритети за следващите години. С интерес очаквам вашите изказвания и коментари и ако имате въпроси, ще им отговоря с удоволствие. Няма да се изненадам, ако задавате съвсем конкретни въпроси. Ако не мога да им отговоря, ще им отговоря в писмен вид. Много, много ви благодаря. Бих искала да представя и господин Пингстън, компетентният член от Сметната палата. Съжалявам, че не го направих по-рано. Да, имаме страшно много страни, които бихме желали да обхванем в политиката на съседство на Европейския съюз и за които е, трябва да се отчитаме. Нашия доклад е, е, съответно през май-юни бе прият с много внимание и много интерес, но все пак, колкото и да са страните, колкото и всеобхватна да е материята, имаме съвсем целенасочени интереси. Колегата Стас е първият в списъка на четирите заявки за изказване. Благодаря, е, госпожо председател. Благодаря на комисаря Хан за неговия подробен увод към темата. Ще поставя въпрос, който не е само политически. Става дума за едно е, стабилно, разумно финансово управление, управление на финансовите средства – и как бихме могли да постигнем синергия в работата на вашите служби, тъй като аз съм член на Европейския парламент и също времено съм член и на делегацията за Израел и работим в много тясно сътрудничество с парламента в Израел. Бих искал да зная как стоят нещата в сравнение с миналото периодично са финансирани различни е, проекти. Не, извинете, ще е, кажа, че е, по друг начин ще се изразя. Всъщност, редовно, така да се каже, някои от проектите, които всъщност са договорени с Израел, претърпяват някакво изменение, което пречи на реализацията на този проект. Е, една част от проекта всъщност се отнася до Палестина е, и е, за нас е много важно да знаем в крайна сметка как точно ще се отчитат и щетите, вредите, които се нанасят по този начин. Защото хората не получават очакваната подкрепа и се пилеят финансови средства. Какво смятате вие? че трябва да се направи. Нещата естествено са свързани с достъпа до ивицата газа. Проектите трябва да се финансират. Има енергийни проекти в тази област. След като финансовите средства се отпускат от Европейския съюз, а не се постигат желаните резултати, очевидно финансовите средства не се използват. Има един проект, който се финансира по Хоризонт 2020. Знае, че не вие отговаряте, а вашият колега, който отговаря за друг ресор, е, но е, проектът би трябвало всъщност е, да бъде от полза за израелската полиция, но същевременно средствата се използват не именно за, тези, за тази полиция. Става дума за така, обучение в сферата на правосъдието, на съдебната система. Добре, става дума за естествено за укрепване на съдебната система, на правосъдието, за правата на човека. И а, затова ви питам как бихте могли да а, предприемете по-активни мерки, така че програми като а, така наречения Low Трейн, обучение в сферата на правосъдието, на западния бряг на, а, и а, в Ивицата Газа да а, могат да се реализират успешно, ако става дума за фин... разумно финансово управление на средствата, които отпускаме, естествено, трябва да се замислим. Комисарят Хан, да, въпросът е много важен. Миналия петък в хода на срещата в Талин обсъдихме подобни въпроси – Обсъдихме ги с министрите на външните работи и с върховния представител на Европейския съюз. Много важни са въпросите за държавите членки. Естествено е необходим много точен анализ. Особено когато става дума, да кажем, за Палестина – Палестина пока получава всъщност най-много средства от Европейския съюз, сред страните, които са извън Европейския съюз, на глава от населението. И същевременно това не е лошо. Ние се опитваме да стабилизираме положението там. Не става дума единствено за подобрение в политическия смисъл на думата, но става дума естествено и за разумно изразходване на средствата. В това отношение ситуацията е някакси незадоволителна. Като че ли е, така е, се опитваме по някакъв начин е, да ограничим неблагоприятното ните ефекти, но не се получава. Другата седмица ще се срещна с представители на УНРА, които отговарят и за палестинската територия и ще говорим естествено за всичко това, което би могло да се направи, което не може да се направи поредица така неблагоприятни фактори. Въпросът е естествено как бихме могли е, да използваме по-ефективно тези средства в е, е, посока на решение за двете държави. Така че и Израел да бъде по-активно свързан. Всъщност от политиката на съседство се отпускат немалко средства и за Израел и е, става дума за милиони. Но естествено би трябвало, когато говорим за един определен регион, да а, обхващаме всички а, така, финансови източници и средствата от тях, а, които се а, е, насочват към този регион. И ще видим как точно а, е, ще е, анализираме съвместно и с моите е, е, колеги, комисари, които отговарят за други ресори, свързани с финансирането и финансовото управление. Около 30 милиона евро годишно Европейския съюз предоставя на а, служители, а, на сътрудници а, а, за тяхното трудово възнаграждение и за пенсиите им в Газа, макар че не знаем в крайна сметка с какво са се занимавали и какво са работили и къде са в момента. Този, тази сума няма да се промени но начинът по който ще се предоставят средствата, процедурата, механизмът ще се променят, защото начинът по който до този момент са предоставени средствата на палестинската, палестинските автономни власти просто е неиздържан. Ние винаги съвсем ясно сме казвали, че бихме желали те да се предоставят тези средства на малки и средни предприятия, на нуждаещи се семейства. Няма нищо лошо в това, но също и за изграждането на е, една, е, на едно съоръжение за е, обесоляване на вода, защото там има недостиг на е, сладка питейна вода. Е, много усилия в това отношение ще се поемат през следващите месеци. Има още седем е, желащи да се изкажат, затова ви моля да бъдете кратки. Колегата Стаховски. Благодаря, че ми давате думата. Да, е, е, харесва ми това, че трябва да разглеждаме естествено всички финансови източници и различните видове. А, специално за Палестина. Естествено си задаваме въпроса защо се предоставят средства и на училища, които носят имената на терористи, но както и да е. Наскоро ние разглеждахме тук е, в е, комисията Конт е, доклад на Европейската сметна палата, в който се посочваше, че Европейския съюз отделя средства за много а, проекти, които не винаги а, носят а, а, така, желаните резултати или резултатите са незначителни. Да кажем, Тунис а, бе даден за пример. И бихте ли ни казали Какви са най-големите проекти, да кажем, във връзка с изграждане и укрепване на държавната администрация или с борба срещу корупцията или изграждане на съдебната система и правосъдието, укрепване? Как разглеждате ситуацията в Тунис? Смятате ли, че това е сигурна, стабилна страна и че тя може да гарантира всичко това, което е обещала и да го осъществи. И какво става с разследването на е, откраднатите, е, разграбените средства? Освен това има една държава, е, която носи името Македония. Е, Европейския съюз се опитва да стабилизира положението там и да гарантира едно по-добро бъдеще на Западните Балкани. Но как ще изкорените корупцията? Как ще стабилизирате ситуацията? Как ще се борите срещу а, насилието? Как а, на практика ще се предотвратяват конфликтите. Е, и сега преминавам към Косово. Как преценявате каква е ситуацията там след изборите? Нека да погледнем кой спечели изборите. И кой управлява в момента там? Не вярвам, че ще се води афективна борба срещу корупцията. И накрая Алжир и Марокко. Алжир е, все още е, заслужава ли доверие? Да, добре, е, приключвам, да. И така, господин комисар, ще можете ли да отговорите поне на част от многото въпроси, които ви зададох? Остатъка, естествено, остава за писмен отговор. Нека да ви кажа първо какво мисля за Тунис. Тунис със сигурност е един пример за многото проекти, които сме започнали, но че там също е необходимо да направим, така да се каже, да оценка на проектите и да се концентрираме върху най-важните. 300 милиона е, смятаме, че ще бъде е, общо сумата през 2020 за Тунис. Е, другата седмица се очаква отново очакват се промени в правителството. Беше ми обещано, че това ще бъдат последните промени преди изборите. В крайна сметка през последните години имаше немалко промени който не допринася за стабилизация. След терористичните атаки туризмът преживя криза. Сега в момента започва да се възстановява, но трябва, като говорим за туризъм, да помислим и за Египет. Естествено, диверсификация на съобщенията е необходима. Тунис е една от малкото страни, в които населението е концентрирано най-вече по крайбрежието. В вътрешността на страната има по-малко населени места, така че е, ние ще се опитаме по някакъв начин да разпределим и е, населението по-равномерно и да създадем естествено поминък. Е, подписах миналата седмица и, е, е, така да се каже, решението за отпускане на е, други 20 милиона за изграждането на център за бърза е, спешна медицинска помощ, което е изключително важно. Така че е, опитваме се да се концентрираме върху най-същественото, но като имаме предвид измерението и същевременно на проблемите и е, възможностите, с които разполагаме, е, не е много лесно. Същевременно вие знаете, че Тунис е една страна, която е изключително важна за нас от гледна точка на сигурността. Границата с Либия е 6 до 700 км и там също трябва да се предприемат немалко усилия. Стигам до а, Молдова. А, държа, а, а, вие струва ми се известен. Когато му предоставих документите, аз бях там на място, срещнах се с него, му казах много и моля, отговорете ми, колкото е възможно по-бързо, писмено или устно на въпросите за предпочитане Писмено, но откакто се видяхме, не съм чул за него. Изключително важно е, естествено, да има комуникация, защото са предвидени средства, но тези средства е, ще се отпуснат в момента, в който ние имаме качествени годни проекти. Всичко това е, е обяснено многократно, е, възможно най-ясничко и, и разбираемо, но естествено по тази причина изпълнението куца. Но, както ви казах, преди няколко месеца се срещнах с президента на Молдова и въпреки всичко няма все още отговор, няма реакция. Бившата република, бивша Югославска република Македония, Брим, да, в общи линии развитието е положително парламентарно мнозинство спечели е, е, една определена политическа сила. Много малка е, е, така да се каже, разликата, особено като погледнем Косово и е, там по някаква случайно се получи еднакъв резултат от 120 мандата, 61 с българския външен министр, с гръцкия външен министр съм разговарял по въпросите за Македония. Те проявяват готовност да помагат на съседните държави на Западните Балкани. Това е нещо много положително. И естествено е необходима тази помощ, тази подкрепа, за да не тръгнат нещата в погрешна посока. Имам предвид най-вече Македония. За Косово е като че ли рано да правим прогноза. Проблемите си остават. Последния път бяха необходими 3 месеца за създаване на правителството, сега 9 месеца се водиха преговори и консултации, за да се определи правителството и да се приеме как точно стоят нещата в този регион. Трудно ми е да очертая съвсем ясна перспектива. Другата седмица в Белград с, ще се срещна с господин Вучич. Ще говорим естествено и за Косово и за това как трябва да се развива там. Марокко за нас е много важен партньор, безспорно. Имаше известно объркване и смущение Във връзка с така квалифицирането на една партия от миналото в Съда на ЕС да, имаме и друга страна в Северна Африка, която е изключително важна, най-вече заради залежите на нефт, газ, петрол, но ние сме много далеч от тези източници. Струва ми се, че цената на бензина през последните 20 години не е променена. Това в крайна сметка ще трябва да се направи, но могат да се очакват безредици и демонстрации. С финансовите институции се оговорихме за региона на Северна Африка да провеждаме сътрудничеството на базата на определени, така да се каже, приоритети. Публичните инвестиции, естествено, са много важни, но и сътрудничеството с местните власти. Госпожа Яла Сендер. Благодаря, господин Хан, за направеното представяне. Що се отнася до Тунис и останалата част на Магреба, но по-конкретно Тунис, ще говоря за това, защото е важна тема. Исках да ви попитам. Напълно съм съгласна, че трябва да направим оценка на риска, пред който сме изправени, когато разглеждаме една страна. Естествено, че може да има рискове, които европейските граждани разбират, макар да са извън нашите граници, но въпросът ми е какви са формулите, които смятате, че трябва да се използват за осигуряване това финансиране? Що се отнася за такива важни теми, като стабилността и демокрацията? Въпросът ми е, възможно ли ще бъде да бюджета да е достатъчен, за да сме сигурни, че комисията ще участва в програмите на, в тази държава. И евентуално да Можем и вие да спомогнем. понякога ние посещаваме и виждаме, че основни правила липсват. Така е в Тунис, защото все още няма законодателство за местните власти. Доста уникална ситуация. Може би да направим така, че тези одити за оценка на изпълнението да ни позволят да използваме и други методи. Така че имаме помощ, времева рамка за това, което трябва да се спази. В момента рискуваме да направим стъпка назад, защото Смятам, че ни трябва тези норми. Имаме и въпроса за визите, за отделно имаме за ученици, учители и така нататък. Това са важни граждани, които могат да способстват за получаването на помощта и освояването и там. Често те са унижавани, защото не могат да получат визи. И евентуално можем ново ниво за този одит да обмислим. Не само да гледаме брой отворени работни места, отворени хотели и така нататък. Просто да видим как можем да способстваме за демократичната стабилност и да има по-добро доверие и а, уверености от двете страни. И така, добрите практики. И аз ще се концентрирам по региона на Магреб. Част от това може да се използва и другаде, и комисията се опитва да го направи, но смятаме, че трябва да се засили тази дейност. Например, Мавритания. Видяхме там какви проекти имаше за създаване на система за медицинска застраховка. Знам, че Мавритания не попада във вашия, а, вашата сфера на дейности, но може да се направи нещо подобно и на други места. И така а, имаше система за здравопазване на местно равнище и едно друго ниво би било да видим тези добри практики, които работят, как да ги включим в нашата бюджетна подкрепа. И накрая видимостта. Посетихме Марокко напослед... наскоро и видяхме колко важни проекти имаше. И някои от тях дори не бяха наясно, че са подкрепени от Европейския съюз. трябва да направим така, че не само да се казва, че това е постижение на Европейския съюз, но просто да, се, да е видимо, че, че това е работа на Европейския съюз. Да, Тунис е добър пример. След дългогодишни преговори Успяхме да се споразумеем по един план за развитие за 5 години. Планът е на лице, желанието е на лице, но става дума за прилагане, прилагане, прилагане. Това е ключовата дума. И ако непрекъснато се сменя правителството, то това не е непременно принос за стабилност. Миналата седмица бях там и се опитах да намаля риска. Говорих с шефа на правителството, с президента на държавата. Той има специална роля в държавата. Той е авторитет в страната, така че имаме и инициативи с Тунис и направихме една такава пътна карта. И аз съм се научил, че когато че когато не направим подробен списък и а когато нямаме срокове, нищо няма да се случи. Какво ще направим сега? Ще направим, ще разгледаме всеки проект и ще зададем срокове и отговорници за провеждането на проектите, след което ще публикуваме списъка, така че да има определен натиск – върху тези, които трябва да приложат и да проведат тези проекти. Така че очаквам и в тази страна да се случи нещо. Подкрепа чрез бюджета. Това вече бе споменато. Аз съм резервиран, но наистина понятието доста подвежда, защото то сякаш казва, че ние плащаме в бюджета определени средства и има някакви общи условия. Всъщност обаче става дума за нещо съвсем друго. Друго става дума за конкретни проекти, които проекти обаче могат да се приложат само чрез бюджета. Така че ние правим финансиране на проекта чрез бюджета. Например, реформата в съдебна, на съдебната система. И цялата реформа засяга и реформата на публичната администрация. Тези проекти се финансират от Световната банка, от Международния валутен фонд. Така че тези финансирания отговарят на международни стандарти. Видимостта прави сте, но усилията тук никога не свършват. Откакто съм в Брюксел, това все е тема. Да, наистина има табели, но понякога тези табели са на много странни места. И аз винаги съм се противопоставил в регламенти и в е, правила да се записва къде точно трябва да е табелата или надписът, че ние сме подкрепили този проект. Но когато създаваме фондове, аз много се застъпвам винаги в името на фонда да, да пише и европейски, европейски фонд за каквото и да било. Ето има фонда Мадат. Това е попечителният фонд Европа, Сирия. Мадат значи на арабски нещо, но никой не знае, че в този фонд участва Европейски, Европейския съюз. И сега ние се опитваме да координираме, да коригираме а, този пропуск и да се знае, че това е един фонд с участието на Европейския съюз. Имената може да са чудесни, но в името на видимостта трябва да сме понякога много банални. колегата Тарант. You, Благодаря, госпожо председател. Два региона имам предвид и два бързи въпроса и за двата искам да ви задам. На първо място, съвсем коректно да споменем, че и пар за Турция не трябва да идва без условия. И как да обясним, когато комисията в същото време дава 10 милиона за програма в Египет за уж противодействие на престъпността и правосъдната система, но като че ли малко по различен начин се използва там, а пък няма условия не би трябвало ли да има и там условия, макар да не е толкова мащабна сумата? И второто, когато аз не се съгласявам с господин Доналд Тръмп, президента на Съединените щати, но от време на време той има измислени решения, 18 милиона щатски долара той оттегля от Египет заради а, човешките права. Следващия регион е Сахара. Според моята информация, това е регион, в който комисията в инструмента за добросъседство и инструмента за демокрация и човешки права подкрепя гражданското общество. И имам предвид тук точно думата, която вие използвахте и използваме днеска устойчивост, резилиенс, надежност. И смятам, че хората, които са в лагерите там определено е, ус, заслужават такава подкрепа. Те са доказали, че знаят как да организират гражданското общество. От друга страна и отново, моля не го приемате като критика, защото аз знам, че вие наистина сте между Сила и хирибда тук, но а, с оглед на структурата на комисията и различните отговорности в различните а, портфели. Комисията е решила да предостави известна помощ за окупираната територия в Западна Сахара, в Марокко, за да се заселят там рибари. И знам какво имам преди с този въпрос, защото аз идвам от територия, която преди е била окупирана. Това са моите въпроси. Десете милиона за Египет. Да, няма малък, малка сума. Важно е сумите да се разходват правилно. Това е сума, която е отпусната в рамките на Северно африканската инициатива във връзка с миграцията, във връзка с предизвикателствата пред Египет. Финансират се проекти, свързани с миграцията в Египет. Това е единствената асоциация, която мога да направя. Не зная дали там подкрепяме проекти за съдебния сектор. Тръмп и правата, които засегнахте сега от гледна точка на добросъседството. За нас Агипет е най-релевантната страна за нас и от географска гледна точка. Украина, Турция, Египет, това са най-важните за нас от географска гледна точка страни. Социодемографски и социоекономическите дадености сочат, че в Египет проблемите са най-големи за година. Населението на Египет се увеличава с 2 милиона хора. Инфраструктурата не издържа. След 60 години населението ще се очетвори, но те все още живеят на 4% от територията. От Библията знаем, че в Египет се отглеждало много жито и Египет даже изнасяла жито. А какво се получава сега? Сега а, Египет има проблеми с миграцията. За момента Египет е транзитна страна, но ако не внимаваме, тя ще стане страна на происход. Така че ние трябва да се занимаваме много интензивно с Египет за економическото му стабилизиране и за демократичното развитие на страната. Но трябва да сме реалистични. Трябва да видим какво е възможно да се направи и какво не. Сега Западна Сахара – Сигурно знаете, че в рамките на Европейския съюз има два лагера. Страните около Марокко, страните около северната част – И това определя нашето планиране. Европейския съюз не е единен в, в тази си политика и това е проблем. Сега рибарите. Това е история, която засяга Европейския съд. Следващият колега, колегата Целер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, комисар Хан, за вашето присъствие днес, въпреки напредналия час. Вие говорихте за освобождаването от отговорност 2016 година. Ние имаме докладите на, генералния, на, на генералните дирекции, но нямаме, и док, но нямаме докладите от Сметната палата. И когато видим точните цифри, би трябвало тогава да говорим още веднъж заедно. Вие говорихте, че грешките са под прага на същественост от 2%, което говори добре за вашата администрация. Но Сметната палата трябва също да излезе със своите заключения, дали наистина парите са постигнали резултатите, които са очаквани. Трябва да видим дали парите не са пропаднали просто, дали не са пропаднали в бъчви бездъно от Кавказ до Марокко. се простира вашата работа. Знаем е, за специалните доклади от миналата година одитите за Украина, подкрепата на, от Световната банка. Вижда се, че има усилия, но напредъкът не е това, което очакваме ние. Това е също жалко и за гражданите на тези страни. Това Видяхме и ние, когато бяхме на посещение в тези страни, когато говорихме с хората, хората стават все по-нетърпеливи, що се отнася до очакванията, свързани с Европейския съюз. През 90-та година хората в източна Германия казваха, ако германската марка не дойде при мен, аз ще отида при нея. И се вижда какви са моделите за младите хора. Хората напускат страните си, защото не вярват в политическата класа, че ще тръгне по европейския път. Затова смятам, че става именно и за това, когато говорите за укрепването на администрацията, създаване на капацитети и създаване на независима и добре работеща съдебна система. Политиката за добросъседство и разширение е задача на, на комисията, но госпожа Кресле спомена и дипломатите. Моят въпрос е, как работите с дипломатите, какви са общите цели и Участват ли държавите членки в тази работа или пък някоя от държавите членки се опитват да печелят политически дивиденти на своя глава? Независимо дали става дума за Китай, за Русия, в различните региони, включително и Западните Балкани, има имам усещането, че от всички тези региони е, получаваме посланието, ако към Европейския съюз, ако вие не ни помогнете, ние ще се ориентираме към другия лагер. Така че, интересуваме в какъв смисъл, на къде върви политиката за разширяване и добро съседство. Защото с пари не се по- постига всичко, постига се с пари а, нещо, когато парите се разходват разумно. Also, ähm, ich halte es da übrigens mit dem, mit dem Sisyphus. Äh, ще напомня за интерпретацията на Албер Камил за Сизиф, е, така че в този смисъл е, е, съм в благоприятно положение, ако камъка се завърти и тръгне надолу. Трябва да наблюдаваме развитието в страните в един по-дълъг период е, и в такъв случай ще установим и напредъка. Ако гледате обаче нещата е, така по-краткосрочно, в рамките на една година, не само е, от един месец към друг месец, по-трудно ще установите напредъка. Босна и Херцеговина през 2016 година беше една страна, която ни въодушевяваше. Смятахме, че много бързо се напредва. И като че ли е, самите хора там е, е, толкова бяха е, вдъхновени и е, зарадвани от еспоха, е, успеха си, че малко се поотпуснаха и сега настъпва друг етап. Естествено, в рамките на една година нещата трудно се установяват. Трудно се установява успеха дори в рамките на отделен проект. Е, Необходима е последователност, последователност включително и по отношение на е, човешките ресурси, е, на хората, на които се осланяте, на хората, които би трябвало да проявяват и твърдост, и упоритост, и последователност. И когато говорим за страните от Западните Балкани и източното партньорство, трябва да кажа, че има един акцент. Е, постепенно да преминаваме от националното към регионалното и местното равнище. Е, особено когато говорим за борба срещу корупцията, устойчивост е, и истински резултати няма да постигнем, ако не обхванем и регионалното и местното равнище известен успех вече отбелязваме на национално равнище, но виждаме, че на регионалното и местното равнище не е постигнато достатъчно, като че ли процеса там продължава. Така че трябва да обхванем сега и тези е, нива. Знаем, че по времето на комунизма е имало функционираща полиция, но не е имало функциониращо правосъдие и съдебна система, така че когато говорим е, за е, създаването на една е, функционираща съдебна система, е, трябва да разглеждаме нещата като процес. Устойчивостта е, е необходима, особено когато става дума за борба срещу корупцията. Е, трябва да се разглежда развитието е, и да се обхващат различните сфери. Е, не е необходимо само да има полицейски разследвания. Е, въпросът е тези полицейски разследвания да водят и до повдигане на обвинение и след това до осъдителна присъда. Е, е, и освен това да се отчита, така да се каже, разкриваемост не само по отношение на дребните престъпления, но и по отношение на големите престъпления и на големите, така да се каже, извършители на едрите риби и в Западните Балкани, и в страните от източното партньорство имахме и продължаваме да наблюдаваме една много висока безработица сред младите. И в някои от държавите членки също имаме подобни явления и знаем, че това води неминуемо до напускане на страната. Е, е, трябва да е, имаме предвид естествено и тези процеси. Когато започнахме преговорите за присъединяване с Сърбия, имаше един бум на инвестициите, не само от европейските държави, но и от други страни в света. И това беше ясен знак за едно по-голямо доверие към страната, за това, че тя ще се развива по-добре и това привлича инвеститорите, естествено, защото а, а от друга страна пък повече инвестиции означава и повече работни места. Сред новите държави членки, както и сред от е, държавите е, кандидати за пълноправно членство е, наблюдаваме явления, които не само разочароват, те тревожат. Когато говорим за изборите, например, има много хора, които не, не, възползват, не се възползват от възможността да избират. Е, най-вече сред младите хора се забелязва една апатия и нежелание да се гласува. Очевидно няма доверие е, в политическата класа и в това, че действително ще се осъществят някакви промени. Така че е, трябва да обясняваме на младите хора, включително и това, че ако те искат едно по-добро бъдеще, ще трябва да ходят до избирателните е, секции и е, да упражняват правото си на глас. Така че на политическо равнище е, въпросът е съвсем ясен. От страна на Европейския съюз винаги е застъпвана тезата, че трябва да има перспектива за европейско членство за тези държави, които кандидатстват но също но не виждам е, сред държавите членки, е, така да се каже, истинско желание за е, приемане на нови членове. И не бива да правим грешката, която направихме с Копие. От една страна с едната ръка предлагаме Морков, от, другата, от друга страна обаче някакси не, не даваме възможност на партньора да хапне от тая морков. Така че трябва да внимаваме да не направим същото и с останалите страни от Западните Балкани. В момента все още виждам проблеми в това отношение и трябва да обясняваме на нашите собствени граждани защо е, е в интерес на Европейския съюз на 27-те или 28-те. Става дума за економически интереси, за перспектива, за предотвратяване на миграция от тези страни. И още нещо. Накрая няма повод няма основание европейците да се оставят да бъдат изнудвани ние сме много, много привлекателен пазар. Изпреварваме в това отношение е, всички останали. Ние сме най-важния е, търговски партньор. 75% от е, търговския е, обмен на е, държавите от Западните Балкани, например, е с Европейския съюз. Е, в Западните Балкани. Започнахме една инициатива през март тази година, а именно да се създаде е, единен е, пазар на Западните Балкани. Търговията на е, държавите от Западните Балкани нарасна през последните години с 46 милиарда евро. А, а също времено, но става дума за търговски обмен с държавите членки от Европейския съюз, а между самите държави на Западните Балкани всъщност няма промяна. Търговския обмен остава като константна величина. Това е перверзно. Така че ще трябва да помислим за допълнителни лостове които ще допринесат за един по-интензивен економически и търговски обмен между държавите. Държавите ще трябва да спрат с апатичното изчакване, трябва да бъдат по-офанзивни и това се отнася естествено и за държавите членки на Европейския съюз, за да можем да подкрепим ефективно случващото се в тези страни. Благодаря. Благодаря много, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, моят въпрос е малко по-различен, отколкото всичко казано до, до сега. Да си представим март 2019 година, вече няма Обединено кралство в Европейския съюз и няма и пари в бюджета. А, и вие разглеждате какво да се ограничи, какво да се уреже от бюджета, какво ще предложите от вашата а, добросъседска политика да се съкрати. На второ място, ако на основата на най-лошо изпълнение се решава това дали политическа позволяемост би било критерия или най-лошо изпълнение. Очаквате ли такова развитие? Благодаря. Well, like always, uh, an... Ами както винаги в началото на дебата по многодишна финансова рамка има и дебат за бъдещето, но аз вече казах и съвсем накратко ще кажа сега, че ще защитавам нашата политика не само и не единствено, защото аз отговарям като комисар за нея и защото се чувствам задължен да го направя добросъседската политика, но и също така смятам, че е нормално да трябва да се предоставят нужните финансови средства, за да продължим това, което сме започнали да правим. И моята визия е проста да има просперитет в Европа. Защото днес разликата между богатите в Европейския съюз и нашето добросъседство е голяма. Много добре е, знаете, по-добре е от мен, между Украина и Полша преди 25-6 години след падането на Берлинската стена, а, на, извинявайте, на Желязната завеса, беше горе-долу едно и също, а сега е много различно. А това не е устойчиво. Това не е и приемливо, защото ще създаде и ще поддържа напрежение за нас. Същото се отнася и за юга. Ето защо е разумно да предоставим нашите финансови средства. И между другото и днес не трябва да забравяме, че между 20 и 25 милиона мигранти, бежанци е, има в Европа. И около нея. Включително и разселени. 20-25 милиона души, които биха се опитали да свържат с Европейския съюз, за да предоставим нужните финансови средства, да се справим с предизвикателствата. Ни е необходима тази политика и определен бюджет за нея. Не смятам, че би била добра идея цялата външна дейност и бюджетите за нея да се объединяват в едно, тъй като тогава почваме да се борим, да речем, за Украина или за Конго. Хубаво е да има стабилно политическо и финансово управление, да има ясно разграничение между различните задачи. Това би трябвало да е нашата основна цел, за да създадем стабилност. И накрая не мога да предначертая окончателното предложение на комисията днес, но все пак факта, е, че Обединеното кралство ни напуска, ще създаде бюджетен проблем защото техният принос е между 12 и 15 милиарда нетно на годишна база. Твърде рано е да правим прогнози, но ще ни трябва много ясен план за това как ще се справим с предизвикателствата. И ако разгледаме предишните години неочакваните събития и явления, обикновено те бяха в при съседите ни Сирия, Либия, Украина и така нататък. Мисля, че в повечето случаи успяхме да стабилизираме ситуацията, но с много сериозни финансови усилия. ония ден имаше предложение да има още помощ за Турция, но или държавите членки трябва да ги дадат тези средства, или трябва да ги отпечатаме, но днес просто ги няма в бюджета. Това е също нещо, което трябва да имаме предвид и да сме откровени. Не е възможно непрекъснато към нас да идват искания, това и това трябва да се финансира так му питах и за приноса на е, нашите е, мили държави членки към двата е, фонда, за които споменахме. 24 милиона а, е, за единия фонд и а, е, 93 за Сирия. Всички казват колко е важно но едно е да казваме колко е важно, а друго е да даваме пари. Голяма е разликата, която виждам аз до момента. Така че ви уверявам и между другото разчитам на вас, че ще ме подкрепите всички тези усилия, но не Европейския парламент е проблем. За съжаление, държавите членки са тези, които опитват да спестят средства и това не винаги е, е от наш общ интерес. Но това е обект на един по-обхватен и дългосрочен политически дебат. Колегата Шмидт има думата. Благодаря, господин комисар, за много интересната дискусия и за това, че ни отделяте толкова много време. Може би ще ми позволите да задам към края на дискусията един е, еретичен и същевременно глобален въпрос. Вие казвате няма пари и така нататък, но все пак е, без пари няма да стане. Е, стана дума за Израел и Палестина. Бяхме в Палестина и знаем, че повече от 60 години съществува е, лагера в Палестина. Е, той се финансира от нас. Е, Също времено става дума за Унрва, Те изграждат чудесни заведения, учебни, училища за младежи, за момчета, за момичета, за млади жени в момента, в който се приключи обучението в това училище, някои от тях отиват в, от младежите отиват да следват. Но при момичетата, да кажем, една малка част са изучили някаква професия и работят, а другите са женят и край. Всичко приключва. И така, въпросът ми е, Добре, е, казвате, трябва по-дълго да се изчака, докато се установи напредъка. Но колко дълго е, ще продължим да чакаме, докато да кажем, е, имаме сили и средства или докато някоя неправителствена организация каже, бе тук трябва да се действа или тук вече има успех и трябва да се продължи. Е, и освен това, когато се отпускат средствата, как можем да действително да гарантираме, че ще се спазват съответните изисквания, че е, няма прекалено дълго да се правим, че не виждаме. Тоест, с други думи, до кога ще се правим, е, така да се каже, че не, нещата вървят, след като понякога виждаме, че нещата не се контролират, нещата не се овладяват много често установяваме тук в Комисията по бюджетен контрол, че е, много често ни е, така, с удоволствие ни водят, е, е, за да видим как се развиват проекти, които действително успешно се развиват, които допринасят и носят определени резултати, а пък другите не се показват. И така, с други думи, въпросът е, е кога най-сетне ще се стигне до момента, в който ще кажем, ето това тук не става и очевидно трябва да е, се откажем от него и е, кога ще е, решаваме действително какви са критериите за продължаване. Да, от една страна, установяването на средства, предоставянето на средства, това е едната страна. От друга страна, освояването на средства. Съществуват различни стратегии, инициативи, програми и ако човек ги проучи, е, вижда, че е, така, степента на освояване всъщност е, е много незадоволителна. И нещата се развиват тромаво, бавно, и въпросът ми е как, в крайна сметка, след като сме установили какви са реално наличните средства, ще започнем да ги използваме там, където действително нещата вървят, където има успех, а не само да ги хвърляме в програми и инициативи, в които на в крайна сметка в рамките на една, две, три години нищо не се е постига или най-малкото не се постига това, което сме очаквали. Тоест, няма ли да направим е, промяна в нашата досегашна политика? Били сме в Ливан, в Йордания. Е, видимостта, е, познанията за е, проектите и програмите на Европейския съюз все още не са е, оптимални. На онва плащаме 70% от, е, е, така да се каже, от средствата, които са необходими, но тя не прави нищо, за да разгласи, така да се каже, финансовото участие на Европейския съюз. В Берлин има а, таксиметрови шофьори и от Палестина, и от а, Ливан, и а, някои от тях са ми познати. И, точно това се случва, за което говори е, колегата Шмидт. Е, учили са се в определени училища, но след това не могат да е, реализират, така да се каже, на пазара на труда това, което са научили и трябва да напуснат страната си. Така че е, как ще осигурим е, естествено е, възможността на хората да работят след като е, с наши средства са получили съответното образование. Дългичко беше това междинно изказване. Да. На мен не ми се ще да мисля за е, момента, в който ще се отказваме от е, е работата с нашите партньори в рамките на политиката на съседство. Защото, е, в крайна сметка, е, е, има две страни винаги в един процес и ние се опитваме съвместно да работим. Да. Е, Една-две години в крайна сметка са кратък период, за да можете истински да оцените резултата или качеството на проекта. В арабските страни имаме достиг на хора с професионална квалификация. Липсва професионално образование и обучение – Липсват техничес... специалисти, техници. В техническите специалности ние предоставяме средства. След като сме установили този недостиг в рамките на различни програми, но времено трябва да е ясно, че става дума и за промяна на менталитета. Става дума за е, труд, е, е, който има за наечиски характер, който е, естествено е много важен за обществото. Ние знаем е, от собствената си реалност, че един е, опитен, сръчен и добър, ценен за нечия понякога е много по-добре е, материално, отколкото един е, човек с висше образование. Е, естествено е, е необходимо не само да обучиш хората, но и е, да имаш търпението, за да можеш е, да реализираш нещата. Необходимо е да има една предприемаческа среда, бизнес среда, която да предлага същевременно и съответните работни места и да търси подобни специалисти. Така че е, е, е хубаво да се предоставя финансова помощ за насърчаване и на е, новите младите предприемачи. Но в арабските страни липсва тази економическа база и затова колкото и средства да предоставяте, да кажем 20-30 милиона, не се получават нещата. Това е една изолирана територия, така да се каже. Ние в момента водим преговори с Израел да започне да внася и да изнася продукти от газа. Е, Израел обаче е, наложи някои ограничения – по отношение на стоките за износ и за внос. По съображение за сигурност те имат известни съмнения в това отношение. Така че е, понякога нещата не са чак толкова лесни, защото не са и само в една сфера, да кажем, обучение. Не. И съвсем честно ще ви кажа, политиката на изграждане на селищата в Газа и на западния бряг не допринася за стабилизация и за подобряване на положението. Тъкмо обратното. В момента на практика има анклави, в които се развива занаечеството във връзка и с търговията но за да обхванем по-голяма територия, трябват политически решения. Въпросът е, е какви са лостовете, с които всички ние разполагаме, как можем да ги е, приложим и как общуваме с съответните страни дори и нашите държави членки не са абсолютно единодушни по отношение на Близкия изток. американската администрация, както знаете, също е, е така доста е, раздвоена и противоречива. много неща се започват, но не се довършват и се променят, така че е, трябва да виждаме комплексния характер на всичко, което се случва. Имаме съвсем конкретни намерения, но е, не желая да ви връщам топката, просто констатирам е, съвсем честно. Трябва да има определени условия, трябва да има определени е, насоки, изисквания, които трябва да са на лице, трябва да се спазват. В противен случай ние не можем да отпускаме средствата. Защото по отношение на качеството проектите са много различни, поне това е нашето европейско виждане. И естествено възникват и трудности при изпълнението. Трябва да се предприемат различни мерки, е, но е, за да има успех един проект, трябва да е създадена и съответната логистична среда. Трябва да е, имате съответната бизнес среда. И така опираме отново до развитието на предприемачеството. Много съм ти благодарен, че засегна тази тема. Ние помежду си също трябва да се разбираме по-добре, когато е, сме на път да е, определим нашите общи цели в политиката е, за съседство. И още един пример. Либия. Ние работим с неправителствени организации. Но те самите имат проблеми да е, освояват и е, тези средства които им отпускаме, но в крайна сметка трябва да поемам този риск, тъй като от е, е, гледна точка на сигурността и безопасността е, положението в Либия е много незадоволително и ако там се получи изостряне и влушаване на положението, това ще ни се отрази. От Либия ще дойде потокът мигранти и там има стотици хиляди вътрешно разселени лица в Либия, които също много искат да бягат, просто поради политическата, военната обстановка там, поради економическите обстоятелства в тази страна. Така че а, ние А, се опитваме е, да проследим пътя на парите, така че те да стигнат до крайния е, потребител, тъй да се каже, до е, целта. Но не винаги е много лесно да разбереш как да проследиш тези процеси. В по-новата история на Европа Имаше една страна, която в продължение на 4 години нямаше никакви политически власти, но все пак ние трябваше да намерим начин да работим с тази страна. А, не мога да ви предложа някакъв лек, така да се каже, нещо, което да реши проблема като разкотниче. Не но а, трябва да а, се опитаме в рамките на вътрешната прозрачност а, да изпробваме различни средства и да видим в крайна сметка кои мерки са успешни. А, но ми се струва, че би било много неприятно, а, ако спрем да правим каквото и да било. А, а това, че не е всяка отделна мярка и не е всеки проект е успешен е, в страни като Египет, Либия, няма гаранция, естествено. Колежката Цавко има думата. Благодаря, господин комисар Хан. Ще бъда кратка, тъй като е късно и много вече говорим. Напоследък становището на комисията АФЕТ включваше притеснение за това, че комисията предлага да се намали инструмента за предпресъединяване в Балканите и 19 милиона евро да се съкратят. Можете ли да ми обясните дали нещо планирате да направите по този въпрос, дали ще презгледате това предложение, продължение, защото знаете, че ИПА е един от най-важните инструменти за осъществяване на реформите в периода на предпресъединяване и е, това се отнася за балканските държави. Е, иска ми се да чуя вашата позиция по този въпрос и също така да приветствам вашата реч за необходимостта да има повече видимост в държавите членки и необходимостта да се продължи с разширяването, за да има мир и стабилност на границите на Европейския съюз. За да се осигури това е необходима този вид дипломатичност на границите на Европейския съюз. И това е много важен инструмент за обществена дипломация, която не се използва. Що се отнася до вашия въпрос? Към края вече сме на срока за нашата междинна годишна оценка и трябва да видим каква е степента на освояване в нашите държави и ще обсъдим този въпрос, разбира се, по, от различни гледни точки. Ако няма капацитет за освояване, това трябва да се отрази в средствата, които ние разпределяме към държавите, но все пак моята цел не е да пестя, но аз трябва да се грижа за това добре да се похарчат парите. Ако разгледаме всички държави, много повече пари, много повече проекти има, отколкото пари. И ако една държава не може да употреби средствата, които са разпределени за нея, ще се опитаме да ги преразпределим на друго място. Това е и една от нашите едно от нашите заключения. Може би твърде амбициозни сме били в миналото да прехвърляме управленски правомощия на държавите кандидати, когато те явно не са били готови и достатъчно зрели. И за това. решихме, че трябва да наблегнем на прякото управление отколко, в сравнение с предишните години, за да можем така да гарантираме доброто осъществяване. Също така обаче намерението тогава да се прехвърли отговорността на държавите кандидати да управляват, така да се каже, сами средствата, беше вдъхновено от намерението те да са достатъчно добре подготвени, когато станат страни членки да използват структурните фондове. Но явно сме били твърди, твърде амбициозни и е трябвало да балансираме по-добре начина по който предоставяме средства и как а, те се използват, от кого се използват, за да може от една страна да се осъществят нужните проекти, но също така да има и подкрепа за нужните реформи. Това е един от примерите, в които ще трябва да калибрираме по-добре нашата политика и нашия подход, но още веднъж всяка една държава кандидат трябва да може да стане по-способна да управлява собствените си фондове. Но разбира се, спрямо нашите правила и условия, които трябва да се спазват. И въпреки всичко трябва да говорим и за Турция. Мисля, че Турция ни създава много грижи, защото получава много пари. И първият въпрос би бил, как ще се развие разпределянето на средствата? След нашето посещение виждаме, че парите много намаляват, но идеята на комисията явно не е такава. Освен това, какво ще кажете за условията за Турция към Турция? Турция се отдалечава от членство и въпросът е какво ще стане с предсъединителната помощ какво се планира. От правна гледна точка нещата, т.е. средствата не могат да бъдат прекратени, докато формално продължава този процес на пре... непресъединяване. Не. Виждаме радикализацията на турската администрация – и може ли да се осланяме, че средствата, които отиват за Турция, биват управлявани правилно? Много хора от преди, които са управлявали средствата преди, вече не са на, на постовете си. Прави сте, госпожо Кресле. политическо решение даването на предприсъединителната помощ. От правна гледна точка нещата могат да бъдат разделени. Но да се спрат парите, това може само да се случи, ако заключението е, че критериите, на които трябва да отговаря страната, вече не съществуват. Тоест, страната не отговаря на тези критерии. И тук държавите членки трябва да действат. От една страна имаме възможността да спрем или да намалим парите. Аргументът може да е добре, няма върховенство на закона. Но в същото време от правна гледна точка искаме да оставим, или поне някои искат да оставят преговорите да продължат, това е противоречие. Трябва да се направи политическа оценка. Двете неща трябва да се оценят заедно. Мисля, че има динамика, която се е създала. В Телен се видя, че държавите членки са разделени по отношение на Турция. В някои страни, Германия, Австрия и някои други, но не много на брой, съществува едно отношение към Турция. Там, в тези страни има често турско младсинство. И това мълцинство е много силно повлияно от посланията от Турция. В другите държави членки това не е така и там Турция играе друга роля. На Турция се гледа като на геостратегически партньор. Турция е и натовски член и геополитически това е един много сложен въпрос. Не става дума за изнудване, неща, които често се споменават. Трябва да видим всичките аспекти, но вие сте прави с, във вашия анализ, като казвате, че има арести, има уволнение на хиляди служители и това ви влияе върху върху дейностите на администрацията. Може би не в очаквания мащаб. Може би нещата не са толкова драматични, но в Турция винаги е имало абсорбционни проблеми. Това ние ще отразим, отразим в междинния преглед. Някои програми в съдебната система, за съдебната система ще бъдат спрени. Инвестирахме някои неща в обучението на а, прокурори, на съди. Много от тях обаче сега са уволнени, така че Ние не можехме да предвидим това развитие. И тъй като няма яснота, се опитваме да преструктурираме нашите средства, да ги насочим към гражданското общество. Нека не забравяме, че при референдума почти 50 процента от хората искаха да се тръгне в друга посока. Фатално би било да се каже, че Ердоган е Турция. Ердоган е президентът и АКП е правителствената управляващата партия. Но именно референдумът показа, че има разделение в обществото и то е огромно. Така че би било разумно от наша страна да продължим диалога, за да не се насочи ситуацията срещу нас. И тук не говоря за бежанците от трети страни, говоря за турски бежанци. Така че трябва да се видят нещата и по този начин, и по този начин трябва да гледаме на ситуацията. Средствата трябва да бъдат използвани правилно. Трябва да видим, че има всъщност пропаст от целеполагането за средствата и тяхното използване. Следващият колега. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че ми беше много интересно да чуя дебата и от двете страни. От една страна като депутати и от друга страна от страна на комисаря. Много се радвам, че успях да дойда и да чуя всичко това между всичките си ангажименти. Много ми беше интересно, много ми беше полезно. За нас е много приятно да чуем и да видим, че нашите доклади се четат. Макар, че трябва да кажа, че за комисията винаги чашата е а, наполовина пълна, а за депутатите наполовина празна, така че много добра представа Имам а, за докладите, които сме публикували, три за добросъветската политика, три за предприсъединяването и още, освен това, за Тунис, за Тунис много се а, говори. На 26 юни аз представих този доклад. Много интересен беше дебата и за мен беше удоволствие да чуя, че а, много внимание сме получили от членовете на тази комисия. Два момента, ако ми позволите. Вие сте прочели всички документи, познати са ви одита и всичко останало. Но два момента във връзка с отговора на комисаря. В докладите ще видите, че понякога, даже често, липсва ангажираност от страна на бенефициерите. Тези държави получават огромни средства на дънакопаците от Европейския съюз и в същото време няма ангажираност. Което води до нещо казано от комисаря, а именно това, което наричат стимули от комисията или от Европейския съюз. Може да се говори дори за по-леко или малко по-силно като натиск от Европейската комисия. Там мисля, че има къде да се подобрят нещата. Комисаря Хан използва думата leverage, lost, няколко пъти, повече от пет пъти даже използва. И мисля, че това е много важен а, момент в идеите на Европейския съюз да се използва лоста, с който разполага, така че добре да се разходват средствата. Много често обаче не е така. Как можем да подобрим и да използваме тия лостове, за да се използват по-добре е, средствата от е, дънокопаците. Комисаря каза нещо за по-голяма прозрачност. Много добро предложение бих казал. Може би по-прозрачни трябва да са нещата и а, когато а, разходваме някакви среща в, а, средства в а, съседна държава, в бъдещ член или почти член, да кажем, това са целите. Те трябва да бъдат е, ясни, конкретни, измерими, това са критериите, които имаме, как ще сравняваме измерените показателства, как, е, показатели, какво се постига, какво не е постигнато и в зависимост от това хачим средствата. Като ние обвързваме комисията с тези правила, можем да упражним повече натиск и повече мотивации за бенефициарите. Втория момент е много кратък. Важността на ПЕФА. Това е индикации за това дали и в каква степен обществените среща следства дадени и използвани от европейските средства, се управлява добре. И трябва също така да го напишем в доклада на комисията. всеки пет години се разглежда. За Тунис трябва да кажа, че последно одита беше от 2010 година и след това трябваше да изчакаме до април или март на тази година. А, това не са 4 години, това са повече от 7 години. Така че предполагам, че трябва да има. Така ли, че има добра причина за това, но трябва да сме изключително внимателни. Щом в тези държави са трудни обстоятелствата, европейските средства се харчат и трябва максимално да направим така, че да се разходват добре и общественото а, управление на финансовите средства да се проверява от Европейския съюз и съответно Европейския комисар, а в случая с Тунис, нека кажа така. В този аспект имаше определено възможност за подобрение, ако трябва да съм съвсем а, заобиколен. А, още веднъж благодаря. А, както каза госпожо председател, изключително интересен дебат. Много съм доволен, че успя да участвам. Благодаря и на вас, господин комисар. Благодаря на всички членове на Европейския парламент, които участваха в този дебат. Е така, мина, минаха два часа в дискусия. Ние сме на ваша страна, знаем колко е трудна вашата работа, няма да се отпуснем. Винаги е хубаво да искаме да постигнем по-добри резултати. Но ако знаехме как да постигнем нещата, щяхме да го сторим. Искам да ви благодаря още веднъж. Часовникът е напред малко. Сега е 10.12. Благодаря. На 25 септември в 3 часа ще се видим отново. Закривам заседанието.